Buongiorno, avanti, possiamo iniziare. Добър ден. Нека да подновим работа. Добре дошли на днешния семинар относно новата схема за преки плащания, разпределяне и преразпределяне в бъдещата ОСП. Много важен семинар, втори във връзка с реформата на ОСП ще говорим по един от най-трудните и чувствителни въпроси. Новата е, схема за директни плащания за селско-стопански производители. Добре дошъл на професор Алан Суинбанк от университета Фрединг. Той ще представи своите виждания по темата. След това, както обикновено ще имате възможност да задавате въпроси, коментари. Господата Бурка и Котуни от комисията са тук. Добре дошли. Давам думата на професор Суинбанк, без да се бавим повече. Благодаря, господин председател, за уводните думи. Добър ден, госпожи и господа. Удоволствие е да съм тук сред вас. Имам презентация на PowerPoint – за съжаление, в презентацията има няколко слайда, които са с графики. Не знам доколко ще имате възможност да видите тези графики. Ще премина бързо през тях. Помолиха ме, когато изготвях обяснителната бележка, да разгледам новото предложение на комисията относно преките плащания и да погледна е, от е, критична гледна точка. Така че аз няма да говоря сега за ОСП и няма да говоря за това какво трябва да се прави. Всъщност ще говоря само за тези по ограничени предложения. Знаете, че цялостното предложение вече е на масата и се обсъжда. Доколкото знам, има отделна обяснителна бележка относно компонента за придаване на зелен характер. Моите коментари, съответно, няма да се свежда твърде много до придаването на зелен характер, макар че ще направя няколко коментара по темата, като си има предвид колко е важна тя в рамките на СТО. Както виждате, това е гръбнака на моята презентация. Следвам всъщност формата на доклада. Искам да направя няколко уведни бележки относно преките плащания и последиците от тях, преди да премина към същината Нека да ви напомня, че до известна степен системата на преки плащания беше създадена почти произволно, произволно с реформите Макшери от 1992 година. Тя се промени през годините. С течение на времето това понятие като че ли еволюира от компенсация и мерки за компенсация, политики в тази връзка към подкрепа за доходите. Повечето от осъществените реформи се опитаха да запазят отделните придобивки за стопанствата, въведени от реформите Макшери, като идеята беше да се компенсират стопанствата поради загубата на приходи, когато паднаха цените на говежото, на зърнените храни. В реформата от 2003 година нещата стигнаха до там, че фермерите продължиха да получават подкрепа, без да има задължение да изготвят е, земеделска продукция. Разделените преки плащания всъщност са много важна част от ОСП. На тях се падат 73% от бюджета на ОСП за 2012 година. Така че те са много важни. Нека само за няколко минути да кажа какво смятам относно евентуалните последици от преките плащания, защото се притеснявам, че до известна степен е, това е политика, която се самоунищожава не смятам, че те ще имат траен ефект върху доходите на стопанствата. С течение на времето и с взаимодействието между тези економически действащи лица, фермерите, струва ми се, че в крайна сметка ще се стигне до по-високи разходи и до по-високи цени на земята. Това е от полза за първоначалните реципиенти, но с течение на времето това ще навреди на сектора на селското стопанство. С течение на времето, ако погледнете счетоводните баланси на стопанствата, ще видите, че земеделието всъщност е, изключително много зависи от преките плащания поради същината на системата и това ще се окаже особено проблемно за новите участници, защото ако те искат да се здобият с земя, независимо дали ще купят или ще наемат, продавача ще знае за това какви нови преки плащания ще може да получи е, лицето, което ще започне земеделска дейност и така цената ще се вдигне. Всъщност е, това е един от основните проблеми. Всъщност преките плащания като че ли е, принудиха селското стопанство да съществува в една такава система на, на зависимост, в един затворен кръг. За какво служат преките плащания? Комисията е изготвила много документи, които да дадат обосновка на настоящите предложения. За мен обаче е трудно да разбера каква точно е идеята на преките плащания Виждаме сега този цитат, тези разделени необвързани преки плащания днес дават подкрепа за доходите и подкрепа за общото благо в европейското общество. Всъщност, вярно е, че ако се обърнем отново към договора, ще видим, че има цел да се гарантира един добър стандарт на живот за земеделските стопани, особено като се увеличава тяхната печалба. Всъщност, това беше и целта на еволюцията през годините. Аз като економист имам проблем с думата справедливост. Економиката се занимава с ефикасността, а не с справедливостта. Политиците се занимават с справедливостта. Всъщност, какво е справедливост? Всеки има различна позиция. Говорим за сега, сега говорим за справедлив стандарт за земеделската общност. Какво представлява тази общност? В Великобритания има лица, които са заети и получават заплати, просто трудещи се, извършващи труд с ръцете си. Има и крупни е, стопани, които притежават земя, този цитат говори за средствата, които трябва да получат отделните лица. Това е всъщност целта. Европейската комисия и е, членовете на парламента обаче няколко пъти са казвали, че доходите в сърското стопанство са доста по-низки от останалата част в економиката. В една резолюция на парламента от юни 2011 година се казва, че около 40% на работна единица са по-низки разходите. Комисията съответно вади заключението, че ако тези приходи са по-низки, то трябва да има подкрепа за замеделските стопани. Може обаче да се стигне и до друго заключение. 20 години вече имаме преки плащания. Преди това 30 години имаме ОСП, значи 50 години подкрепяме фермерите. Това не е ли едно шокиращо обвинение, че политиката не е проработила? Така ли искаме тя да работи? Е, верни ли са тези данни? Е, гледаме всъщност печалбата от е, търговската земеделска дейност, земеделската дейност с търговска цел е, и, и, и ако гледаме точно тази печалба, тя по-ниска ли е от останалите сектори на економиката? Ако погледнем какво казва комисията, ще видим, че няма достатъчно данни относно доходите на ниво земеделско стопанство. И ако погледнем, например, доходите на отделното домакинство, което се занимава с селско стопанство, е, те не са много по-низки от е, доходите на домакинства, които се занимават с е, други сектори на економиката. Ето една графика от Великобритания. Няма много големи доказателства за тази целенасочена подкрепа може би не всички от вас е, виждат ясно графиката. Данните са от Великобритания, както казах. Червената графика показва процента на бенефициентите, а синята графика показва процента на разходите. В а, лявата страна по а, оста а, Y имате от 0 до 35 а по оста Хикс имате различните стойности. 500 000 евро е максимума. Същност 44% от онези, които са получили средства, са поискали по-малко от 500 000. 1% от онези, които са поискали средства, са поискали над 150 хиляди и всъщност са поискали 9% от общите средства. Какво точно се крие за тези данни? Всъщност са много различни конкретни обстоятелства. Какво искам да ви покажа тук? Че няма логична връзка между необходимостта да се подкрепя земеделието и начина по който се изразходват средствата. Комисията говори за стоки, които водят до постигане на обществено благо. Какво точно си има предвид тук? Струва ми се, че това е едно предложение или набор от предложения на три нева. Значи имаме базово общо благо. Тук се прави връзка с насрещното спазване и добрите селско-стопански екологични е, състояния е, или доброто състояние по-скоро. Може би се плаща на фермерите да спазват закона. Можем да си зададем този въпрос. Не съм сигурен защо трябва да плащаме компенсации на стопаните, които просто спазват закона. На второ място идва идеята за мултифункционалността. Това е нещо като допълнение към идеята за общото благо. Това е всъщност е, е, идеята, че съското стопанство захранва ценностите на обществото, ценности свързани с е, културата, с историята и така нататък. В тази система на преките плащания. Постигането на мултифункционалността се свежда до алтруизъм от страна на стопаните. Всъщност няма договорно задължение да се създава такова многофункционално селско стопанство. Третия елемент, който като че ли се загатва в документацията е, че ние плащаме за безопасността на храните. Европейските фермери са изправени пред по-високи разходи, които трябва да бъдат възстановени, тъй като те до известна степен произвеждат храна, която е по-безопасна от онази, която се внася. Ако това е така, можем ли да кажем, че вносната храна е опасна? Значи, ако това е така, ние трябва да направим нещо за тази вносна храна. Ако храната е опасна, тя не трябва да се пуска на пазара просто. Предложението на комисията представлява една много сложна система от а, конкретни предложения. Аз нямам време сега да разглеждам всички конкретни елементи. Ще говоря само по тези подтеми, които виждате на екрана пред вас. На първо място, какъв е бюджета за преките плащания? Комисията надълго и на широко опита да обясни, че бюджета за ОСП и неговото разпределение няма да се променя до 2020 година в абсолютна парична стойност. Тук става въпрос за процент, като процент от целия бюджет на Европейския съюз – Струва ми се, че това е политическо решение. И като економист аз нямам какво да кажа тук, защото не се прави никакъв опит да се обоснове бюджета е, за преките плащания чрез е, един подход от долу нагоре при оценка на разходите. Просто се казва, че е, това е предвидено и толкова. Обикновено се определя една политика и след това се определя е, с какъв бюджет разполагаме и се решава как ще се използва бюджета, за да се постигнат целите. Тук като че ли е обратното. Струва ми се, че комисията и вие, уважаеми депутати, имате нужда от план Б. Разбирам, че не искате това да се обсъжда публично в момента, не искате да започнете преговори е, и да казвате да, готови сме да приемем 20% намаляване на бюджета е, за ОСП, но да речем, че министрите на финансите се споразумеят за такова 20% намаление, това ще доведе е, до намаляване на бюджета за ОСП някъде 80 милиарда, това 80% от сумата за стълб 2. А ако се стигне до там, какво ще решите? Да премахнете стълб 2 и да е, запазите стълб 1 или ще намалите е, средствата и по стълб 1? Аз лично мога да кажа какво предпочитам, но всъщност вие ще решавате какво ще се избере в такъв случай. Има известна доза преразпределение между държавите членки. Това е една доста сложна формула, може би не чак толкова сложна имаме държави членки, е, които получават по-малко от 90% на хектар от средното за ЕС. Това ще се отчита. Отново се появява думата справедливост. Това е политически подход, който се предлага от комисията, дали той ще бъде приемлив, дали ще бъде достатъчно приемлив за страните, които в момента имат ниво на плащания под средното, това е важен въпрос. Дали пък системата няма да е твърде строга спрямо у нези, които в момента получават повече от средното? Няма ясен отговор. Няма опит обаче да се предостави обосновка за тези преки плащания. Не се споменава нищо за общественото благо, за кохезията, за подкрепата за доходите, за средства, които трябва да се налеят в селските райони. Просто се взима ситуацията от миналото, тя малко се променя, за да стане по- смилаема от политическа гледна точка и по този начин като че ли се губи е, основанието за една евро, общо европейска система за преки плащания. По отношение на придаването на зелен характер, господин председател, Предложението на комисията е следното. Общо взето 30% от средствата за всяка държава членка трябва да отиват за този елемент на придаване на зелен характер. Аз смятам, че текста на комисията е доста неясен и объркващ. Първо, наивно се приема, че има две плащания – базисно плащане и плащане за придаване на зелен характер. Но ако прочетете текста по-внимателно, ще видите, че има само едно плащане, което има номинално два компонента. Базисно плащане плюс придаване на зелен характер. Не може да има отделно плащане по двата елемента. Освен това, имаме твърде прескриптивен характер. Например, ако имаме един фермер, който се занимава с неорганично земеделие, имаме три култури в рамките на една обработваема земя. Освен това, няма опит да се насочи плащането така, че да се отговори на критериите за постигане на целите. Трудно е да се обвърже конкретното плащане, което ще получи един фермер с а, екологичната полза, която ще има от неговата дейност. Какви са средствата според оценката на въздействието между 33 и 41 евро на хектар. Това е доста за някои фермери, като разход за други едва ли ще се стигне до там. Средното плащане в рамките на Европейския съюз ще бъде някъде около 80 евро на хектар. В някои страни и региони ще има естествено разлики с тази сума, зависимост от това какво е средното ниво на плащанията или какво е нивото на плащанията за тази страна спрямо средното за Европейския съюз. И накрая смятам, че ще има сериозни проблеми във връзка с СТО. Активните земеделци. Отново, справедливост, прозрачност. Опитваме се да направим политиката по-смилаема за обществеността. Опитваме се да отчетем притесненията на Сметната палата и на Европейския парламент. Като економист, аз не виждам основание да се смята, че притежаването или структурите на управление ще засегнат управлението на земята. Ако искате изключим някои ферми, които се занимават с, с земеделие от преките плащания, общо взето ще ги а, е, изключим от а, е, възможността да, да провеждат е, своята дейност. Аз не съм земеделец, аз съм професор в университет е, моя университет обаче управляваше една търговска ферма, около 600 крави, на един голям парцел земя. Тази ферма, подобно на други, дава своя принос за мултифункционалното земеделие в района, но като чета предложението на комисията, ми се струва, че преките плащания за тази ферма ще бъдат по-малко от 5% от приходите на университета и всъщност университета няма да се счита за активен земеделец в тази връзка. Така че за мен е трудно да разбера как тази схема може да се създаде по такъв начин, че да не проистича от нея задължението да се произвежда, за да се счете едно лице за активен фермер и как може да се създаде система така, че да не се нарушат разпоредбите на СТО. Има цяла поредица от предложения за установяване на тавани, за малките фермери, за новите участници, за частичното обвързване. Тук отново става въпрос за политически елементи, не толкова за економическа обосновка. Нямам какво да кажа тук, но, но не мога да открия каквато и да било економическа обосновка за тези предложения. Всички те имат потенциал да попречат на необходимата структурна промяна с цел увеличаване на международната конкурентна способност на европейското земеделие. А както вече ви казах, относно новите участници, ще имаме този изкривен ефект. Из изкривени последици ще има, защото предложението всъщност се опитва да се справи с последиците, а не с първопричината. Какво имаме на тази графика сега? Годишната декларация на Европейския съюз към СТО относно подкрепата във вътрешен план, значи започваме от 95-96 е, и свършваме с 2007-2008. Данните за последните години ги проверих само преди няколко дни. Оранжевата графика, това е така наречената оранжева котия, това са мерки, които изкривяват и трябва да бъдат ограничени. Синята графика е синята котия, която не изкривява чак толкова много търговията и накрая зелената котия. Виждате, че има през годините прехвърляне от оранжевата към синята котия и от 2003 нататък прехвърляне от оранжевата и синята котия към зелената. Ако погледнете така наречената комплексна мярка за подкрепа, която е задължителна, това всъщност е черната линия в графиката, ще видите, че Европейския съюз общо взето не успява да да си навлече проблеми, тъй като тази комплексна мярка за подкрепа има едно пределно ниво, но Европейския съюз не е достигнал. Ето сега конкретни цифри. Настоящата задължителна стойност на комплексната мярка за подкрепа е 72,2 милиарда на година. Ако в крайна сметка се стигне до решение на кръга преговори от Доха, Разбирам, че тук има голяма доза цинизъм относно кръга преговори от Доха и дали въобще ще се стигне до решение, но ако има все пак решение и с а, оглед на това намаляване с 70% на комплексната мярка за подкрепа, то в крайна сметка стоеността от 72,2 милиарда ще стане 20,1,7 е, милиарда. Декларацията на Европейския съюз за 2007-2008 споменава 12,4 милиарда. Значи Европейския съюз е много далеч не само от а, задълженията, които е, по, е в момента, но и от тези задължения, които ще бъдат след Доха. Ако погледнем зелената котия, схемите за прек, за а, едино плащане и едино плащане на площ. А, през 2007-2008 сумата е 34,5 милиарда. Ако прибавим тези 34,5 5 към 12,4, които са декларирани за 2007 относно комплексната мярка за подкрепа, имаме проблем. Съответно се вижда, че преките плащания би трябвало да попаднат в зелената котия. Секретарията на СТО не разглежда подадените декларации и не казва това е правилно, това е грешно. Но с течение на времето другите членове на СТО имат право да успорят онова, което прави Европейския съюз и е, на някой е, етап е, в бъдеще в определен момент може да се появи такова успорване, ако се стигне до механизъм за решаване на спорове, не се знае какво ще стане. В крайна сметка ще се разгледат тогава изискванията по зелената котия. А основното изискване на политиките в зелената котия е тези политики да нямат или да имат минимален ефект, изкривяващ ефект върху търговията. Европейските институции и за съжаление казвам и Европейския парламент, правят и изявления като това, което виждате в момента. Например, през юли 2010 година в една декларация от ваша страна, вие казвате, че трябва да има преки плащания на единица площ, финансирани от Европейския съюз за всички фермери, за да се гарантира социалната и економическата устойчивост на европейския земеделски модел на производство, като това трябва да гарантира сигурност на храните за европейските потребители. Не съм сигурен какво означава сигурност на храните. Вероятно става въпрос за е, сигурност на производството в рамките на Европа. След това говорите е, за това, че трябва да се даде възможност на фермерите да произвеждат храна конкурентоспособно. И това не знам какво означава. Мога да дам един пример с е, Бразилия бразилското правителство може да реши да е, заведе е, нещо като, като дело или да оспори просто тези политики по зелената котия, защото общо взето те нарушават е, изискванията, които са скрити в зелената котия. Освен това, има и конкретни специфични критерии, свързани с политиката. Например, ако искате да обявите тези плащания за подкрепа за доходите, която е разделена, или така наречения decoupled income support, тук не трябва да има връзка или да се основава този елемент на факторите на производството, които са използвани във всяка година след базисния период. Трябва да се действа на годишна основа, като се напасва допустимата земеделска земя към изискванията на насрещното спазване или кръстосаното спазване. В този случай всъщност се обвързва плащането с нивото на действителното производство. И като става дума за предложенията за активните фермери и позеленяването, тук нещата стават още по-сложни. В под точка 6d се казва не може да се вземат предвид други фактори, за да се получава такова плащане. Тоест, активните фермери не са а, тези, които а, би трябвало да а, бъдат а, проблем за а, 100. А, трудно ще бъде да се убеди е, един съд, че е, един фермер не е нужно да произвежда, за да получава средства. Освен това, при неорганичните, при, а, а, при екологичното производство този фермер ще трябва да произвежда по три реколти. Ако озеленяването изисква едно плащане и то е обвързано с останалите плащания, не става дума за две отделни плащания, тогава всичко свързано с тези плащания не може да бъде включено в зелената котийка. Така че ако зеления компонент се получава отделно от базовия, тогава имаме все пак повече възможност за маневриране. Потенциалната възможност за нещо като зеления компонент може да бъде забелязана, когато става въпрос за възможност за такива плащания при ясно определени е, изисквания на държавата за екологията и програма за опазване на околната среда. Ясно определени, това са все условия, които са свързани дори и с методите на производство. И в такъв случай човек ще си каже ми какво позеленяване е това, така че това е една по-широка трактовка. Тъй, че има много а, възможности за получаване на приходи, ако се спазват определени държави на програмата. А, ако се а, спазват, извинете, извинете, а, основни изисквания на държавата. Но а, комисията е споменала и някои неща в това отношение. Важно ли е това? За момента не, защото, както вече казахме, в синята зона има, синята котика има все още доста възможности. Тези плащания могат да се вместят там. И не е много вероятно някой член на 100 да се опита да оспорва а, тези а, практики. В крайна сметка обаче, това все пак е важно, ако се стигне до споразумение по пакета, по който се, който се договаря в Доха. Това предизвикателство в бъдеще би могло да се появи като такова, тъй че си заслужава да го имаме предвид. И така, господин председател, позволете да предложа някои препоръки. Може би не искате черно на бяло да фигурира вашия план Б, но все пак трябва да си помислите за такъв. Позволете да ви препоръкам да препоръчам да помислите за намаления по първия стълб, а не по втория. Вместо да се мисли за позеленяване на първия стълб, защо да не се прехвърлят тези средства, тези 30% към втория стълб, където може да има по-структурирани плащания и където може да има по-ясна връзка с резултата. Могат да се разработят и по-ясни програми, които отговарят на конкретните обстоятелства ако тези средства не могат да се прехвърлят към втори стълб, защо компонентът по зеленяване да не бъде а, е, в рамките на базовото плащане и така да се даде възможност на стопаните сами да решават как да процедират с този компонент по зеленяване. Да се откажем от предложенията за активните фермери и да се избягват всякакви предложения, всякакви идеи, че достатъчно количество на храни в Европейския съюз е обвързано по някакъв начин с преките плащания. Те са, това са отделни неща. И в края на кращата селското стопанство е обект на много решения в бъдещето след 5 години пак ще има проблем с селското стопанство, обществото все ще се пита къде отиват тези пари, ще продължат обвиненията, че по този начин се изкривява конкуренцията. Така че не в тази реформа на ОСП ще се решат тези проблеми, но това са все пак проблеми, които предстоят. И ако през последните 50 е, е, години все още е, през последните 50 години се провежда ОСП и все пак се правят реформи в нея. Къде е проблема тогава? И каква е целта на ОСП? Благодаря, господин председател. Благодаря, професор Свинбанк. Мисля, че вашето изложение ще породи много интересна дискусия и тя ще започне веднага. Съканяти. и след това господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Най-напред позволете да благодаря на оратора за много интересното и подробно изложение. То съдържа много аналитични заключения. Трябва да имаме предвид обаче колко големи са различията в селското стопанство и производствата в тази сфера. Съгласна съм с основното, а именно преките плащания, преразпределението в рамките на Европейския съюз. Реформата в ОСП е, цели справедлива, конкурен... справедлива конкуренция между а, е, отделните стопани и повече работни места. Е, преките плащания може би ще са пречка в рамките на общия пазар и затова аз продължавам да настоявам на, а, за по-нисък прак, долен прак и по-нисък горен прак на обема на плащанията. Някои фермери получават необяснимо малко, други получават необяснимо много. Освен това, предложението на комисията по отношение на позеленяването. Държави като Латвия, например, където повечето стопанства са малки. Такова изискване ще бъде направо катастрофално, тъй като около 40% от територията е гора. И не знае доколко такива изисквания са необходими. Така че бих искала да попитам господин професора дали критиката за преките плащания. Вярно е, че няма економическа обосновка за тази формула, но все пак идеята е пари от първия стълб, както чухме от изложението на комисията, няма да има много губещи, няма да има и много спечелили. В крайна сметка трябва да има обективни критерии за разделянето на плащанията, количеството обработваема земя и трябва да се вземат предвид разходите за труд и резултатите от проучването. На базата на всичко това трябва да се справим с проблемите, за които обществото ни е гласувало доверие. Благодаря, господин Дорфман. Благодаря, господ... господин професоре за интересното изложение. Според мен е, то е много интересно, дава много идеи, а и, доста, и е доста провокативно. Определено не можахте да ни приспите в а, този час след обедната почивка. Що се отнася до вашите заключения, трябва да помислим, според вас, за реформа за следващите 5-6 години. Съгласен съм с вас. След това вие направихте едно доста провокативно предложение, защо част от парите по първи стълб да не бъдат а, прехвърлени към втори стълб, а, за да бъдат използвани за екологични програми. И вместо безмисленото позеленяване по първи стълб – в това отношение мисля, че би било съвсем разумно да се попитаме как след 5-6 години пак ще се задаваме същите въпроси, как пак ще трябва да обосноваваме първия стълб. Ако сега спорим по позеленяването, тогава ще спорим по нещо друго. Така се затваря един кръг фактически и ние би трябвало много сериозно да мислим по тези въпроси и да прехвърлим повече дейности към втория стълб. По това съм съгласен с вас. И така стигаме до моята любима тема преразпределението между държавите членки. В моята родина, ако разгледате отделните региони, 550 евро на хектар е горе-долу средното плащане. Но има стопанства, които в началото на века примерно кръвеферми получаваха по 1000 евро – други получаваха 790, докато имаше други стопанства, главно в сферата на растениевътството, които получаваха по 400. Независимо от това с какво се занимават те в момента. А в моя регион имаше и плащания по 55 евро на хектар, просто, на хектар. Просто така не може да се работи. Ясно е, че има изкривявания на пазара в отделните държави членки и мисля, че тези разлики трябва да бъдат изгладени. В противен случай ще бъде просто невъзможно да се обоснове съществуването на такива различия. Какво бихме могли да направим а, по отношение преразпределението между държавите, след като не можем да решим тези проблеми дори и вътре в една държава? Въпрос на регионализация. Естествено, ако процедираме по този начин, ще решим проблемите вътре в дадения регион, но не между регионите. Така че, според мен, нещо трябва да се направи. Трябва да се направи нещо на европейско ниво. Благодаря, благодаря, Херберт. Стойно и след това господин Агню. Благодаря, господин председател. Вие наистина прекрасно ни провокирахте. Тук се намирам, тук съм. много интересно беше наистина това, което чухме и беше крайно време да изслушаме една подобна идея. Всеки, прав сте, всеки разговор за подкрепа ни показва, че в крайна сметка тези средства отиват не при когото трябва. Ако аз съм арендатор, получавам някакви средства и така цените и съответно средствата за арендата се увеличават. И това са средства, които само блокират замеделието, пречат на селското стопанство. Вижте какво правят в Америка, вижте какво правят в Съединените щати, в Канада. Те си подкрепят селското стопанство. Европейския съюз, колкото и да ми е неприятно, не е единствено единственият, който подкрепя своите стопани. Но вижте, примерно има зони, които са засегнати от високи прагове на нитрати. КПК, ако вие произвеждате а, а, Имате ферма за говедо, отглеждане на говеда, там има такива изисквания по КПКЗ, каквито не съществуват никъде другаде. След това не можем да погребваме животните, трябва да ги е, изгаряме, трябва да си купа още един инсенератор. Това ще ми струва 10 000 е, британски лири и е, ако не го спазя, идват инспекторите. След това идва директивата за работното време. Огромно главоболие. А никъде другаде такива изисквания не съществуват. След това директивата за пестицидите. Това означава, че за множество култури просто няма смисъл да се доставят пестициди, просто защото Европейския съюз поставя много големи изисквания. Това означава, че определени култури просто не могат да се отглеждат, защото не могат да се използват а, пестициди. А, говорихме вече и по въпросът за птиците. Говорихме, че не може да се използва и рибно брашно. В миналото го използвахме и това се превръщаше в протеин за животните. Така че има най-различни ограничения за животните. Вие задавате два въпроса. Защо селското стопанство е проблем? И според мен е проблемът е, че стопаните просто не могат да провеждат, да продават продуктите си. Е, вериги като Теско и прочие е, се увеличават неимоверно през последните години, а селските стопанства не. Така че комисара, който отговаря за конкуренцията, трябва да се занимае с този въпрос. Но всичко това се отразява на потребители. Така се задава въпроса защо ни е ОСП? аз бих казал, за да продължава а, селското стопанство да съществува някакси, защото ние не можем да контролираме крайния резултат. Една година получаваме 2,5 тона на акър, другата година 4 тона, следващата година имаме огромни излишества, това сваля цените, производителите не печелят, след това изведнъж до северното полукълбо настъпва суша и няма какво да ядем. Но така или иначе, благодаря ви за отличното изложение. Господин Стоянов. се радвам, че колегата Агню така ме превари в реда на изказващите се, защото той като човек, който се занимава директно с земеделие, определено много по-конкретно може да посочи въпросите, които всъщност са и в основата на моето изказване общо взето това, което е моето впечатление от направената презентация, че нашия гост на практика е тотално против всякакви директни плащания. Той ги смята за а, някаква ужасна сила, която всъщност унищожава европейското замеделие. И цялата презентация беше посветена почти изцяло на това, на това колко вредни и лоши са директните плащания. Въпреки това, все пак беше засегнат един много важен въпрос, именно за и на това, което се спря и колегата Агнио доста подробно, в, относно разликата между условията, които трябва европейските фермери да спазват и тези, които трябва да спазват фермерите в чужбина. И искам да кажа, че не съм съгласен с твърде едноцветната дефиниция, която нашия гост представи, като каза, че едва ли не европейските фермери произвеждат безопасна храна, а другите небезопасна. Като по-скоро може да се каже, че изискванията към европейските стопани са с цел те да произвеждат по-качествена храна. Но има и някои изисквания, които всъщност нямат никаква логическа връзка между самото изискване и качеството. Например, за мен е хуманното отношение към животните няма отношение към качеството. Да, ние предполагаме, че ако едно животно е живяло и евентуално умряло по-щастливо, неговото продукцията от него ще бъде по-качествена, но това съвсем не е сигурно. А, така че а, а, в а, това отношение нашата комисия почти не е имала заседания, която се обсъждат най-различни въпроси, да не бъде отбелязал, няма почти депутат, който да не е отбелязал този огромен проблем. От гледна точка на това, което беше казано за проблема с Световната търговска организация, и господин Агню също много добре посочи конкретни примери. Просто моторно известен факт е, че всяка държава субсидира своето земеделие. Всяка държава. И а, в тази връзка, ако почнем да се замеряме в, с обвинения в Световната търговска организация за а, неравностойно пазарно положение, а, тогава просто тези, това замерване с обвинения няма да има край. Една държава, ако почне да обвинява Съюза за нещо такова, винаги друга държава ще отговори на първата, Европейския съюз ще може да отговори на друга държава с подобни обвинения. Няма да има край на това, затова никой никога няма да го направи такова нещо, няма да повдига подобни обвинения. И не мисля, че е, има причина да се опасяваме, че в Световната търговска организация може да възникне проблем. А, другото, което е, че искам все пак да кажа на уважаемия ни гости, е, че интересите на европейските фермери не могат да бъдат поставени в зависимост от несигурни бъдещи събития, като например жалба в Световната търговска организация. Ние сме тук да защитаваме предимно интересите на европейските фермери, а след това да мислим и за интересите на другите държави и какво би могла да мисли СТО. В тази връзка искам да поставя няколко въпроса към нашия гост, по-точно три въпроса. Ако той е толкова голям противник на директните плащания, би ли могъл да ни каже, тъй като неговото изложение беше свързано почти изцяло само с критикуване на сегашната система, нека тогава той да ни предложи някаква альтернатива, да каже своето мнение каква альтернатива имат директните плащания, каква, каква друга политика може да има Съюза, който да, която да замени директните плащания. А, и също така искам да го попитам, тъй като той се изказа критично към така наречения нов зелен елемент в първи стълб и изказа мнение за прехвърлянето на този елемент евентуално във втори стълб, аз бих го попитал какво мисли въобще за премахването на този елемент, т.е. той да не бъде въвеждан въобще. И а, третия въпрос, който искам да поставя е какво решение предлага относно вносът на продукцията произведена при по-низки изисквания, нарочно ще кажа изисквания, а не качество, ако смята, че плащанията, преките плащания, не са подходящ инструмент да се Съюза да отговори на тези разлики. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Стоянов. Господин Бичак. Благодаря. Дами и господа, не взимам думата често. Цели седмици, месеци следя реформата на ОСП. Професор Суинбанк, аз съм бил министър на замеделието в Польша в продължение на две години, именно когато Польша се присъедини към Европейския съюз, така че познавам до някъде ОСП и познавам и практиката, защото отговарях за изпълнението на ОСП. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че основно съм съгласен с казаното от вас. Дали ни харесва или не, трябва все пак да разберем, че ОСП наистина се опира прекалено много на преките плащания. и създава основно механизми, които пък от своя страна създават изкривяване. Един от предишните изказващи се каза, че има проблеми с разпределението на помощите вътре в държавите. Това означава, че има сериозна несправедливост. Всъщност има условия, които зависят от предишните продукции, а всъщност е възможно в настоящата практика да няма такива различия. И проблема е, че ОСП всъщност запазва тези неравенства, включително и неравенствата между държавите членки. Сега на равнище стопанство, ферма. Няма насърчаване, за да се поддържа едно и също равнище на продукция. Защото преките плащания представляват пропорционален сериозен дял от приходите и съответно се предоставят на големите стопанства. И обратно, по-малките стопани са по-силно зависими от е, реалната цена на продукта, отколкото от прякото плащане, от пряката помощ. Какво мисля, следователно? Мисля, че трябва да си сменим подхода в ОСП. Мисля, че е добре наистина да извършим цялата тази работа по определенията, по дефинициите, както предлага комисията. Но освен това, в случая не се предлага нищо друго. А когато минем в СТО, ще представим тези определения, например определението на позеленяването или зелените мерки, но ще ни попитат какво всъщност сте променили в системата на ОСП и ние ще подадем вашите аргументи, господин професор. И така, както казва и датското правителство, някои ще кажат, че можем спокойно да премахнем, да заличим цялата политика за зелени мерки. Същото въжи и за активния стопанин трябва да разглеждаме индивидуални е, ситуации, съответно да търсим решения, които да удовлетворят всички. Но това означава, че проблемите, с които се сблъскваме днес, ще продължат да възникват. Проблемът какъв е? Проблемът е, че ОСП за много представлява всъщност социална субсидия. Знаем, че някои стопани просто няма да се оправят без преки плащания, но трябва да се разбере, че тази социална субсидия се прави несправедливо, защото има плащания на площ и в старите държави членки, и в новите държави членки, впрочем. И това означава, че има много сериозно разминаване между големите ферми и малките стопанства. Има разлика в съотношението. В съотношението, в пропорцията, в дела, който това плащане представлява за едните и за другите. И това наистина води до сериозни различия. Сега, можем да упрекнем професора, че прави такова изложение, но не можем да го опрекнем, че казва истината. В нашата комисия има депутати от някои държави и членки, които казват, ОСП не ни удовлетворява, не отговаря на нашите очаквания и това се повтаря с години. Но когато някой отвън дойде и ни го каже, изведнъж депутатите започват да защитават този наш е, механизъм. Това не е възможно. всъщност защитаваме нещо, което дори не е приложимо в различните държави членки, както го установяваме в е, всички примери, давани от нас. Така че трябва да се поддържа механизма от втория стъп и да направим така, че условията на живот да бъдат по-добри във всички държави членки. Всъщност това ни е целта. Имате, например, едно понятие като достъп до интернет. Когато има достъп до интернет, предприятията могат да се развиват. И от момента, в който има училища, да речем начални училища, детски градини, вече е по-възможно да се живее в селските райони. За това ми се струва, че трябва да се подобрят условията на живот. Достъп до обществени услуги, достъп до обществени блага, до обществени услуги. Така че това е много важно за селските райони и крайно време да обсъждам именно това с комисията. И мисля, че презентацията на нашия гост наистина е един от най-добрите документи, които сме разглеждали тук в нашата комисия. Благодаря. Благодаря ви. Сега следващия оратор, господин Хаузлинг. Благодаря, господин председател. Държа да благодаря наистина на господин професора въпреки че наистина аз е, останах до някъде без думи, малко както и господин Агню. Всъщност ми е трудно да разбера какво ми казвате точно. Казвате, че сте економист, който нищо не разбира от селско стопанство. Значи или сте в неподходящата комисия, или трябва да си промените подхода казвате, че всъщност е, тези помощи е, не са уместни за приходите и че не са довели до повече приходи. Сега не знам, вие не, може би не познавате статистиката. В Германия половината от приходите на селските стопани идват от е, прехвърлената от Европейския съюз. Ако премахнем тези плащания, немските е, селски стопани ще имат сериозен проблем и мисля, че това е сравнимо в другите държави членки. Можем да съжаляваме за това, но това е действителността. И сега, ако ми казвате, че в крайна сметка а, е, фондовете отиват в неподходящите селски стопани, това може би до някъде е вярно, но това е вследствие именно на някои от е, грешките на ОСП и ще се опитаме да въведем някакви тавани, за да избегнем наистина тези неправилни бенефициери. Искаме да, искате да махнем понятието за активен селски стопанен. Разбира се, че трябва да поговорим за това. Вие, например, дадахте пример с вашия университет, който е засегнат и който няма да получи никаква помощ за вашите 600 крави. Добре, разбрах. Това може би е вашия личен интерес, но това няма нищо общо с глобалните дебати, които ние трябва да проведем. Мисля, че трябва прагматично да обсъдим нещата и да не цитираме такива лични примери, които нямат нищо общо с разискванията. Говорите за СТО. Има ли някаква жалба в СТО срещу нас? Е, доколкото ние знаем, няма такова нещо. Мисля, че ние, европейците, съобразяваме нашата политика – с всички необходими условия, така както всички други индустриални държави. Затова не знам защо отделихте толкова време да ни говорите за СТО. Сега, цикъла а, от Доха. Имаме толкова големи проблеми с всички двустранни споразумения, че по-скоро с това трябва да се занимаваме, а не с нещо друго. Миналата година е, от нашата комисия имахме, е, изпратихме делегация в САЩ и видяхме всъщност очите си това, което вие е, разказахте сега с ваши думи. Казахте, че в тази страна се счита, че Европа иска да избягва всякакви структурни промени. Не отидахме в САЩ. В САЩ има още 700 хиляди стопанства и министра на земеделието казва, че те са с 300 хиляди в повече, отколкото трябва. А в Европа имаме 12 милиона и половина активни селски стопани. Какво трябва да кажем тогава за Европейския съюз? В този смисъл можем да кажем с нашата селско-стопанска структура опазваме обществено благо и допринасяме с много за облика на селското стопанство, за облика на е, селските райони в Европа. И ако няма активни селски стопани, някои е, селски райони наистина имат съвсем различен облик в Европа. И в крайна сметка, след като съществуват структури, нека поне те да произвеждат. Всъщност, какво искам да кажа? Искам да кажа, че вашата реч беше идеологическа от името на един економист. Това трябваше да се уточни още в началото на вашето изказване, вместо да ни обяснявате толкова продължително, че става въпрос за пари, които ние изобщо не трябва да изразходваме. Честно казано, на мен ми се искаше да чуя от вас конкретни предложения, но явно ще продължим да чакаме. Ставаше въпрос за някаква реч, за някаква декларация, заявление на економист, който ни заявява, че ние е, работим напълно излишно и това аз не го приемам. Благодаря. Благодаря, Мартин. Брита Реймер, заповядайте. Аз съм на съвсем друго мнение, но това сигурно няма да ви очуди. Аз приветствам е, вашето почтенно мнение, вашето почтенно изложение на ситуацията. Вие казахте, че трябва да съкратим първия стълб и да прехвърлим повече пари по втория стълб за специфични програми, които да се управляват директно от е, регионите. Аз намирам, че това е почтено становище. Това може би ще намали и бюрокрацията Факт е, че нашата политика в крайна сметка не доведе до увеличаване на приходите на селските стопани и не доведе до подобрение на положението, а всъщност през цялото време сменяме реформите. Опасявам се, че и с новата реформа ще стигнем до същия резултат – така както и в миналото. Не бива да забравяме, че земеделец е предприемач, той не е доставчик на обществена услуга. Така че трябва да става въпрос за економическа политика – а не за социална политика. Когато говорим за селско стопанство, трябва то да бъде рентабилно. По тази причина аз съм за използването на втория стъп. Имаме нужда от програми, с целево регулиране, по които селски стопанин ще знае какво ще получи. Ние всички знаем, че преките плащания е, са много разпространени и се разпространяват все повече. Сега, какво е решението? Трябва ли да се стигне до договаряне на цените? Не знаем какво получават стопанствата под формата на преки плащания. И мога да ви кажа, че някои от предвидените реформи бяха добри, но те може би просто не, не постигнаха резултатите си. И, и мисля, че е крайно време сега, във време на криза, да си признаем, че не сработиха нещата. Трябва да имаме смелостта да почнем да мислим по-новому. Защото моделът ни не работи добре. И ако искаме да използваме този модел, за да го задълбочим, за да го развием още, е ясно, че няма да имаме успех. Благодаря ви, че ни представихте вашата позиция по този твърде ясен и честен начин и ви подкрепям напълно. Благодаря. Благодаря, Брита Магейс. were before. Geht nicht nur. Nächste abschalten. Nächste, take it out. Wait, wait. Oh. Okay, you hear me now? Сега чувате ли ме? Нека да повторя. Едно малко благодаря за презентацията. Прочетох я преди да дойда. Извинявам се, че закъснях. Всъщност има много голяма разлика между това да си политик и учен. И това се видя от презентацията. Може би щеше да е добре преди две години да чуем тази презентация. Сега се опасявам, че положението е много различно. И ако бях чула всичко това на вечеря с вино, щях да проявя по-голям интерес. Аз работя активно в парламента, за да променя настоящото предложение, така че ако звуча леко раздразнена, нека така да бъде. Аз, ако бях економист, който се занимава с селско стопанство и изготвям система, няма ще да започна по този начин. Но както казват ирландците, такъв е живота. И ние сега в комисията полагаме максимални усилия, за да действаме в рамките на ограничен инструментариум и средства. Проучих моделите на Канада, САЩ, Нова Зеландия. Какво липсваше във вашата презентация? Европейския съюз говори за териториален баланс. И ето защо има подкрепа. Селското стопанство е нещо много сложно. Вие знаете добре, че фермерите не контролират онова, което получават и онова, е, което влагат. Освен това има ново измерение е, във връзка с общественото благо. Защо идвате в настоящата комисия с определение за стойността на обществено благо? Може би тя трябваше да се обсъди някъде другаде. Презентацията беше до известна степен интересна. Една полезна препоръка беше прехвърлянето на средства. Това предложение беше отхвърлено. И второто предложение за активните фермери. С какво ще замените това? Ако погледнете Нова Зеландия, те се отказаха от своите субсидии за една вечер и имаше много отрицателно въздействие върху банковия сектор, върху потребителите. Европа не трябва да поема по този път. Така че ние трябва да поемем по друг път, да тръгнем да променяме предложението, да променим системата на преразпределение, но така, че да не се стига до шок в системата. Така че искам да разбера как можем да направим това. И приемам един от вашите аргументи, нека да погледна. Там, където говорите за въздействието, евентуалните последици от преките плащания, казвате, че няма да има трайно въздействие върху доходите, но по време на кризата видяхме, че поне, ако не друго, фермерите имаха пари. И вие казвате, че селското стопанство ще остане е, шокиращо вързано с преките плащания. Може би не е чак толкова шокиращо положение. Просто така трябва да, да стоят нещата. преки плащания, обществено благо, просто, просто свързани са тук тези елементи. Така че аз мога да подкрепя колегите Агнио и Хаузлинг. Искам да получа малко повече насоки обаче от името на света на учените. Какво да се направи от тук нататък? Е, е Господин Шикерски и след това Мишел Дантан. Днес сме 29 февруари. И може би точно защото сме високосна година, вие представяте такива теории по ОСП. Господин професоре, Изучавали ли сте характеристиките на европейското селско стопанство или единствено характеристиките на британското селско стопанство? Открили ли сте разликите? Какво би се случило, ако нямаше помощи за селското стопанство? И политиците могат ли да си позволят да вкарат в зависимост от вноса целия селскостопански сектор. Виждате какво се случва с петрола и с газа в Европа. Виждате как започна настоящата криза. Кризата започна с продоволствена криза през 2007 година, макар и извън Европа. И на времето депутатите зададоха въпрос на пленарно заседание какво може да се направи за ОСП, за да се гарантира продоволствена сигурност. Вашият анализ е всъщност едностранчив. Ние трябва да погледнем нещата от всички аспекти, защото действителността е много по-сложна, отколкото това, което вие ни представихте тук. Вие чухте, че е, един бивш министр на замеделието тук представи доста интересни тези. Крайна сметка, ние сме тези, които ще направим последната оценка. Но, господин професоре, е, не мислите ли, че има толкова големи различия в Европа, че по този начин не можем да предлагаме една еднообразна помощ. Защото плащанията трябва все пак да бъдат е, справедливи. Трябва да доведат до равнопоставеност на селските стопани, които опазват териториите, околната среда и че трябва все пак да можем да плащаме и за зелени мерки. Жалко, че нямаме повече време, защото ми се искаше наистина да проведа по-сериозен по диалог задълбочен с вас. Благодаря ви. Благодаря. Имате право да отговорите, господин Ничак. Да, председателю, искам да отговоря на мой приятел. С, когато, с когото съм работил толкова дълги години, Моето мнение по ОСП съм го изразявал винаги. И е, имам колеги от е, научния свят, е, които винаги са ме препоръчвали да казваме истината на селските стопани. И аз винаги съм го правил. Това е много важно. Много е важно да говорим истината за ОСП и за всички последици от ОСП. Така че тези теории са публични и сега вече съм убеден, че вие сте съгласни с мен, но просто вие страх да го кажете публично. Благодаря, Мишел Дантен. Благодаря, господин председателю. Господин професор, моите въпроси ще бъдат малко по-различни в сравнение с вашето изказване. Няколко пъти доказахте или поне твърдяхте, че ОСП не е позволила да се обезпечи приход, който да е равен с приходите в останалото общество. Поне до днес и действително това е неоспорим факт. Но вие като економист имате ли някакви резултати от симулации, от симулативни проучвания, за това какво можеше да стане с европейското селско стопанство, ако не съществуваше ОСП и помощите по първия стълб през последните 20 години. Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос. Говорихте за възможност за прехвърляне на пари към втори стълб, т.е. да се надуе втория стълб и наблегнахте на факта, че трябва да се позволи на всеки да прави каквото си иска в крайна сметка. Но мислите ли, че това наистина съответства на духа на Европейския съюз, който се опитва да направи един голям пазар, в който в крайна сметка условията пред всички да бъдат възможно най-близки? И следващ въпрос. Позовахте се неколкократно на СТО – Дори почти издигнахте заплахата от името на СТО. А аз имам чувство, че цикълът от Доха всъщност е несъществуваш вече. И може би преди 20 години наистина имахме някакви други проекти, но през последните 10 години Светът се промени много повече, отколкото през целия 20 век. Видяхме как възникват нови сили, нови изисквания, които поставят наистина по нов начин целият въпрос за селското стопанство. И тук не става въпрос вече за селско-стопанска продукция, а става въпрос за производство на храна на първи план. Така че не мислите ли, че всъщност силите са се преместили а, от а, СТО към Г20 и към цялата а, към ФАО и към мисиите на ФАО. Защото СТО беше всъщност търговска организация и сега това е организация, която е вече стара с 20 години и оставя повече място на двустранните споразумения, отколкото на многостранните. В нито един момент във вашето изложение вие не, се, не споменахте въпроса за нестабилността на цените. А това е ново явление, във всеки случай е явление, което наистина се развива по-новому през последните, през последните времена. Така че не можете ли да направите ново предложение, което да позволи на селските стопани да се справят с нестабилността на е, цените в рамките на ОСП? Благодаря на Мишел, сега е, Калиновски. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dopłaty bezpośrednie na pewno. Благодаря. Преките плащания, и тук мисля, че повечето колеги ще бъдат съгласни, имат много недостатъци. Можем да приемем идеята на професора, че цените на земята са се увеличили твърде много, можем да говорим за равнопоставено разпределение на разходите. Съгласен съм, че втория стълб трябва да бъде подсилен, но от Полша е, имам малко по-други впечатления. Имаме малко по-различен опит. Там разпределението е 50 на 50 и много от средствата по преките плащания не отидоха за фермерите, за операторите, а за земевладелците. И тук не съм съгласен с вас, когато казвате, че определението на активен фермер не е, е издържано и то трябва да се премахне. Парите трябва да отиват за онези, които извършват реалната дейност. Тези плащания имат много недостатъци, но не би трябвало да ги поставяме под въпрос. В някои държави членки те представляват 50% от доходите на фермерите и не са маловажни, както вие твърдите. Ако ги нямаше, какво ще щеше да се случи. Или цените е, ще трябва да скочат, цените на храната, и не само в Европа. Знаете, че има една основна цел и това е всички потребители да имат достъп до храни на разумни цени. Това означава на ниски цени. Или, от друга страна, производството трябва да се интензифицира с всички отрицателни последици. Въпреки всички свои недостатъци, преките плащания си имат своето място. В а, настоящата презентация исках да чуя малко повече относно справедливото разпределение, но вие казахте, че това е задължение на политиците. Моя въпрос е как може един земеделски стопанин, било той полски, британски, испански, немски, да се конкурира при положение, че някои получават 200 евро на хектара, други получават 400 или 450 на хектар за една и съща продукция. Това е проблема, който трябва да решим. И не трябва да приемаме идеята на комисар Чолуш, че плащанията трябва да бъдат разпределени между нетните донори и нетните получатели. Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази презентация. Аз я следях на компютъра в своя кабинет. Мисля, че е добре да чуем малко повече за альтернативите. Може сълскостопанската политика да се промени тотално, да се либерализира тотално. Не забравяйте обаче, че ОСП се появи за да гарантира доходи и за да запази културния ландшафт. Нейна друга цел беше гражданите в Европейския съюз да имат достъп до основни храни. И днес това е малко странно, тъй като има много храни. Е, навсякъде са те около нас и ако не тук, може да ги купите на световния пазар. Още един пример. С оглед на факта, че ние не сме самостойни по отношение на енергийните източници, би било добре да можем да осигуряваме сами своите нужди от храна и да не се подаваме на шантаж, когато става въпрос за снабдяването с храни, на изнудване. Ако либерализираме напълно селското стопанство, ще трябва да се откажем от това, което имаме сега. Ще трябва да влагаме средства на други места и ще трябва да се запитаме колко ще ни струва всичко това. В момента стълб 1 и 2 взети заедно струват 27 цента на граждани на ЕС на ден. Толкова струва сигурността на храните. Мисля, че това е приемливо. Ако за вас това не е приемливо, трябва да чуем защо. Така че първият ми въпрос. Е, всичко това отчетохте ли го? Втория ми въпрос. Е, Не забравяйте, че три седмици може да се живее без кола, но не и без храна. Освен това, Съските стопани като че ли се обрисуват като хора, които са против реформата. Аз работя активно в сълското стопанство на Европа от 1990 година и трябва да ви кажа, че реформите, които се стоариха на плещите на фермерите, не бяха малко. Общо взето, на всеки три години имаше реформа в Европа. Реформа от оперативен или екологичен характер – Един от успехите тук е, че нямаме експортни субсидии. Това е голям успех. В началото половината от разходите бяха за експортни субсидии. Тях вече ги няма. Нещата са много по-ефтени. Вече споменах тези 27 цента, преди няколко години те бяха 35 така че това е някакво постижение. И аз съм много съгласен с госпожа Магинес, когато тя казва, че трябва да променим нещата. Имаме отправна точка. С оглед на настоящото положение трябва да умислим как може да създадем политика, която да е по-справедлива и по-честна. Последното изказване Албърт Дес. Благодаря. Поисках думата много късно, защото исках да чуя колегите. Господин професор, вашите бележки бяха много интересни. В някои елементи съм съгласен, с други не. Например, СТО. Аз съм посещавал някои земеделски райони извън Европа, в а, гранични райони. И се радвам, че имаме политика, която имаме, защото съм бил в САЩ и пропътувах разстоянието между Нью Йорк и Лос Анджелес. В Калифорния имаше райони, които бяха покафенели в своя вегетационен период, попитах фермера защо земята е кафява. И той каза, че трябва да се получава вода сега от 50 метра дълбочина. Не както в миналото и тази вода е толкова солена, с такова съдържание на сол, че това оказва негативно въздействие върху селско-стопанската продукция. В райони на Индия, например, 40-50% от селско-стопанската продукция се полива с вода от 50 метра дълбочина. В Бразилия има една река Сифа, която просто се изпомпва и в нея не остава никаква вода. Какво ще стане, ако Рени Дунав пресъхнат? Ние не искаме да имаме такава селско-стопанска политика. Нашето селско стопанство отчита екологичните условия, по-устойчиво е, има средства по първия стълб, които отиват за тази цел. Можем да обсъдим какво точно да се направи тук. Втория ми коментар. Какво ни е дало европейското замеделие? На 27 юли 1961 година получих свидетелство за правоуправление на трактор и то тогава струваше 5 цента. А един килограм зърнени храни тогава струваше 25 цента. Сега един ежедневник струва 40 пъти повече, а за килограм зърнени храни получавам 18 цента. 7 цента по-малко, отколкото преди 60 години. Ако цените на зърнените храни бяха се вдигнали толкова, колкото тези на вестниците, 1 кг зърнени храни ще, ще да струва 350 цента. Значи един тон струва 1440 евро и ако получавам 360 евро като компенсации, като компенсаторни плащания, пак оставам под нивото на печалба, което съм имал преди 60 години. Фермерите са дали своя принос и то много голям за това европейските потребители да консумират по-ефтина храна, без да се влияе отрицателно на околната среда. Така че не съм съвсем съгласен с вас. Може би, може да ни кажете по-конкретно как си представяте селско-стопанската политика в рамките на ОСП. Благодаря. Грация. Abbiamo avuto un interessante dibattito professor... Благодаря. Много интересен дебат. Се проведе. И ако идеята на професора беше да не заспим, той определено успя. Но сега, господин професор, отново искам да ви дам думата и се надявам, че ще ни дадете някои конкретни предложения, защото е, реформата в е, ОСП, е, която беше разработена още през октомври, сега предстои да бъде гласувана. Така че нямаме много време и моля, нека да използваме времето, което ни остава, за да помогнете на нашата комисия. Благодаря, господин председател. Ще се опитам. Дебатът определено е много обхватен и много интересен. И да, ще отговоря. Наистина аз съм економист. Или поне си мисля, че съм такъв. Не съм политик. И затова имам право, така да се каже, да мисля, да спекулирам с тези въпроси. По отношение на предложенията на комисията, аз бях изрично помолен да говоря по предложенията на комисията по преките плащания. Тук бяха повдигнати много въпроси, които ще се обсъждат в други семинари. Бях помолен да представя своя доклад, но ме посъветваха да кажа няколко думи и по отношение на а, Световната търговска организация. Именно затова тя обхваща и доста голяма част от моето изложение. А, от това, което Казаха и преждеговорившите, е, кръга на преговорите е в Доха, като че ли е почти в кома в момента, тъй че нещата по-скоро се, се обсъждат от академична гледна точка. Но нека да не приемаме, че 100 е не достатъчно съществена. Разбира се, има някои споразумения, които трябва да се дооформят, но те ще се, тези споразумения ще се сключат в рамките на а не извън него. Така че всички ние трябва да се опитаме а, да помислим че ако другите членки на организацията в един момент се отчаят от Европейския съюз, ще търсят други възможности за някои от политиките, примерно политиките по отношение на захарта. Надявам се, че не съм бил много провокативен, но независимо от всичко, моите моето право да говоря по тези въпроси като че ли беше оспорвано. Системата за преки плащания се прилага към много и най-различни системи а, в Европа. Мисля, че е трудно да се разработи една единствена система, която да обхване а, по справедлив начин всички региони и всички стопанства. Понякога тези въпроси се обсъждат а, и Говорим и за това доколко справедливи са средствата, които получават стопаните. И аз винаги казвам, че в много отношения тези средства не са справедливи. Казах, че като економист нямам някакви определени стандарти за това, кое е справедливо и кое не. Предложението на комисията измерва а, тези а, плащания в евро на хектар, но това означава, че големите собственици на земи ще получат много повече средства, отколкото малките собственици. И това води до много дебати. Думата справедливост е, се използва и в комбинация с справедлива конкуренция. И това отново ни връща на въпроса какво представляват преките плащания. Ако те не са обвързани, те не би трябвало да се отразят на конкуренцията. А ако са отделни, те би трябвало да повлияят върху обема на производството. Така че те би трябвало просто да не се обсъждат тук. Ако смятаме, че преките плащания са важни за да се осигури сигурност на продоволствието, тогава ние трябва да помислим точно как действа системата и как да общуваме със своите търговски партньори. Имам някои конкретни предложения. Предложих Казах, че не гледам много добре на подкрепата по отношение на директните, на, на плащанията за активни фермери. Цитирах университета в Рединг, просто защото, като един пример. Струва ми се, че тук се обхващат множество и най-различни видове системи на селско стопанство, които защитават мултифункционалността, многофункционал, многофункционалността на европейското селско стопанство. И ако целта е, е добро екологично състояние, позеленяване, е, би било логично да се изключат е, да не се изключат на собствениците на земя от групата на активните фермери. Ако комисията предлага 30% от бюджета да бъде отделен, да бъдат отделени за този компонент за позеленяване, тогава отново има две основания човек да е а, да гледа скептично, защото отново 30% от това позеленяване може да бъде оспорвано от 100. А втората, втората причина е, че унифицирания подход не е най-добрия за да се опитаме да докажем критериите на позеленяване в селското стопанство. Ще бъде по-добре тези средства да преминат към втория стълб или да кажем да приемаме, че те остават в първия, но основния приход остава, а критерия за позеленяване ще бъде един обективен критерий, който може да бъде прилаган в отделни региони и а, трябва да се отговори на определени изисквания за, този, за да се изпълни този критерий. А, нещо, което споменава в доклада е, че един от полезните аспекти на преките плащания може да бъде е, териториалното сближаване. Нещо, което беше споменато и в хода на дискусията. Би било възможно тези преки плащания да бъдат предоставени чрез регионалната а, е, програма за подкрепа по линия на 100, е, т.е. зелената котейка. Тоест има елементи, които бихме могли да подкрепим, а други просто могат да бъдат подобрени. Не съм дошъл тук с готови рецепти, с готови модели а, за това как да се а, оказва по-добре подкрепа на европейското селско стопанство. Аз не съм човек, който борави с модели, но а, съм съгласен, че има неща, които ако се променят от днес за утре, а, последствията ще бъдат а, тежки. Ако ме попитате каква трябва да бъде бъдещата ОСП, бих отговорил, не съм сигурен, че трябва да се продължава с системата на директни плащания. Това води до големи, най-големи плащания за собствениците за големите собственици на земя. И ако искаме да излезем от този омагиосен кръг, трябва да имаме програма, която да обхваща много години за постепенно излизане от тази схема. Както вие казахте, на един период от 20 на години, в който да се направи разделянето и след 10 на 15 години да помислим как да излезем от това положение. Що се отнася до по-високите разходи за европейските стопани в сравнение с стопаните в други части на света? Да, това е проблем. По сигурността на храните. Да, мисля, че тук проблемите трябва да се решават чрез регламента за а, безопасност на храните. Въпросът за хуманното отношение към животните е доста проблемен. А Иначе в тази част на света, да, тя е гъсто населена и това води до допълнителни разходи. И така или иначе в Европа все пак има износни а, тарифи за повечето от селскостопанските продукти. А, и ако кажем, че преките плащания са един начин да компенсираме стопаните за по-високите разходи, пред които те са изправени. Ако това е така, ако това е функцията на преките плащания, тогава необходимо ли е Европейския съюз да работи с толкова високи тарифи? Аз бих казал, че трябва да се избере или едното, или другото. Но това излиза извън темата ми за днешното изложение. Тоест, моята тема за днес беше предложението на Европейската комисия за преките плащания. Не успях да отговоря на всички въпроси, но като че ли само с толкова мога да се справя за момента. Благодаря ви. Благодаря, господин професоре. Сега преминаваме към точка 14 от дневния ред. Изменение на регламент 73 от 2009 за прилагането на директните плащания за селскостански производители за 2013 година. Тук докладчик е Луис Сантос. Става въпрос за преките плащания за 2013 година. Както знаете, Настоящия регламент продължава да се прилага и за 2013 година, но има доста финансови разпоредби, които всъщност се прилагат само до края на 2012 година. Освен това, финансовата, т.е. календарната 2013 е равносилна на финансовата 2014. Така че става въпрос за преходния период. Този регламент е, е съставен от комисията за преходния период преди е, реформата на ОСП. Както знаете, господин е, Сантос не е тук днес поради лично възпрепятстване, но го заместват. Искам да припомня на всички колеги, че ще трябва да се представят измененията до 29 март 12 часа. Въпреки, че самия докладчик не е представил изменения. Госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председателю. Регламент 73 предлага в приложението си е, таблица за преките плащания за 2013 година. всъщност за 2012 година и за това този регламент се налага, за да е, продължат тези плащания за 2013 година. Като се има предвид е, спецификата на ОСП, всъщност календарната година 2012 отговаря на финансовата 2013 и за това тук се предлага продължаване на националните излишъци от 2012 година с съответни аспекти. Трябва да се отрази преходния период между две отделни финансови рамки. И от друга страна трябва да се гарантира непрекъсваемостта на директните плащания, като се отчетат допълнителните потребности на държавите членки и да се отчете съответно модулацията. Докладчика ме помоли да благодаря на съответните служби, които са подпомогнали за всички срещи, за да можем да проведем работата си. Също така и на докладчиците в Сянка от останалите политически групи. Важно е да се приеме този регламент бързо и разбира се ще бъде на разположение, за да чуе всяко предложение за изменение, за да могат да се спазят и сроковете и да не се поставя под въпрос плащането за нашите селски стопани. Благодаря. Благодаря. Има ли колеги, които искат да се изкажат по тази точка? Ако не, ще отчетем е, бележките на докладчика. Комисията дали иска да вземе думата? Заповядайте. Thank you, uh, chair. Благодаря, господин председател. Просто искам да кажа, че всичко, което е казано от докладчика, ще бъде взето предвид, предвид от комисията. Доклада на предложението на комисията е така или иначе всичко, да, всичко това да влезе в сила от 2014, т.е. на практика от 2015. За самите стопани формулярите за кандидатстване ще бъдат такива, каквито са и през 2012. Мисля, че беше споменато от господин Мегле, че се преминава а, постепенно към края, към, преми... към края на схемите, които приключват през 2013. Тоест а, модулацията и на практика за стопаните продължава да се прилага онова, което е съществуващо през 2012. През лятото, вероятно, ще, до лятото, вероятно, ще се приемат, ще се приеме новата програма, така че да сме готови да подготвим и регламентите и да ги прилагаме от 2013. Благодаря ви. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. В такъв случай ще можем сравнително бързо да приключим. 22 март. Това е поправената дата от секретарията. И така, стигнахме до последната точка в дневния ред защитата на животните по време на превоз. Господин Войчековски, това е нашия докладчик. че говорим за хуманото отношение на животните по време на превоз. Припомням ви, че комисията публикува доклад миналия ноември месец, в който се изследват последиците от е, регламента за превоз на живи животни и последиците върху хуманното отношение към тях. Съответно, ние поехме инициативата да изготвим такъв доклад. Сега давам думата на господин Войчековски, за да ни направи изложението си. Благодаря много, господин председателю. В момента изготвяме доклад като работата върви добре, благодарение и на докладчиците в Сянка, с които имаме постоянни контакти. Имахме вече една първа среща, имаме вече една обща идея за структурата на този текст. Всъщност има известни резерви по предложението на комисията, въпреки че наистина отбелязваме напредък във връзка с условията на превоз на животните, но този напредък не ни се струва достатъчен. Всъщност не сме постигнали една от основните цели, предвидени в регламента от 2005 година по превоза на живи животни. Целта е да се намали броя на превозвани животни. Това беше представено в точка 5 от преамбюла на регламента и това е включено и в доклада на комисията за референтния период 2005-2009 има едно постоянно увеличение на превозвани животни. 8% за говедата така че изобщо не сме постигнали намаление. Целта, е, обявена през 2005 година, беше да се ограничи възможно най-много е, превозването на животни до кланиците. Всъщност в доклада се говори за е, продължителния превоз на животни който води до прекалени разноски. Финансови разноски, но и екологични вреди, защото има и емисии на въглероден двуокис. Съответно има и последици за цените на месото с всички отрицателни ефекти. Комисията обаче не отчита всичко това, а отчита само преките е, разноски за превоз. Тоест всички разноски свързани с е, превозвачите, които се поемат от превозвачите. А ние искаме да огледаме всички компоненти. В крайна сметка, кой плаща всичко това? И мислим, че потребителя в крайна сметка плаща е, чрез е, плащането на по-високи цени за месото. Сега, когато става въпрос за превоз на живи животни на дълги разстояния, мислим, че е по-добре да се благоприятства превоза на месо но в същото време е, за цените е най-добре наистина е, да се използват местни продукти, т.е. кланиците да са близо до, до пунктовете за продажба. Възниква обаче и друг въпрос и парламентът го обсъждал неколкократно, а именно ограничаване до 8 часа за превоз на живи животни. И ако вземем тези 8 часа като отправна точка, се оказва, че трябва да го обмислим още, защото се натрупаха петиции, подписани от е, е хиляди европейски граждани. Предлагаме да се върнем на първоначалната версия – а именно 8 часа максимално, максимален превоз. Могат да се предвидят е, изключения поради географски фактори или някакви други условия, специални съображения, е, при които наистина да предвидим малко по-продължителна е, трайност на превоза но все пак да ограничим всички тези е, изключения. Възникна обаче и друг проблем. Проблема във връзка с е, контрола на превоза. Комисията подава доста данни, но все пак признава съществуването на проблем. проблем. Контролната система не е хомогенна в Европа процедурите и контролните практики са различни в различните държави членки. Така че тази контролна система не работи достатъчно добре, въпреки че има напредък. Затова и има нужда контролът да бъде засилен в областта на превоза на животни. Налага се контрол не само върху превоза, но и контрол е, на всички правила, свързани с хуманното отношение към животните. И затова аз предлагам, подхвърлям една идея на комисията, но и тук в парламента ние би трябвало в нашия доклад да подчертаем необходимостта за създаване в Европейския съюз и в държавите членки, в крайна сметка, защото въпросът засяга държавите членки най-вече. Няма нужда от европейска инстанция, но Казвах, че трябва да предложим създаване на специализиран орган в държавите членки, който да отговаря за контрола на изпълнението на всички тези правила за защита на животните. продължаваме да съставяме норми, стандарти, директиви, правила, но в крайна сметка, като погледнем действителността, установяваме, че или не знаем как се случват нещата, или установяваме, че нещата просто не се прилагат и някак нямаме никакъв начин да коригираме практиката. Освен това, съм обмислял и натрупания опит в различните държави членки, в частност и полския пример. Действително има някои, които се е, спазват всички правила. Има органи, е, които проследяват това спазване, но много често това са органи, които се занимават с много други въпроси, т.е. Този контрол е само част от техните задачи, защото те се занимават примерно с ветеринарни инспекции, с е, пътни проверки и така нататък. Следователно, не сме съвсем убедени наистина, че различните правила се прилагат достатъчно добре. При такова положение, при което не се прилагат съответно всички правила, е много трудно естествено да се постигне определената цел. Затова, според мен, не се налагат нови правила, а по-скоро създаването на нова структура, която да се занимае с приложението на правилата и да се занимава само с това. Ето това е основната теза на моя доклад. Аз бих казал, че съм твърде убеден, в следното, че съществува економическа нужда от подобен превоз на живи животни, но той не трябва да става а, прекалено продължителен или да бъде прекалено обемен в един добре функциониращ пазар. Естествено, че не можем да колим животните и да ги отглеждаме и да ги продаваме на едно и също място, но все пак не трябва да има дълги разстояния. Не можем да ги отглеждаме на едно място и е, да ги е, убиваме на другия край на Европа, защото това в крайна сметка води до нехуманно отношение на животните, освен това води и до економическа цена. А не това е нашата идея за е, устойчиво развитие на всички наши райони. Затова нека се опитаме да се противопоставим на това явление и да избегнем разпространението му. Нека да си поставим за цел да направим така, че отглеждането и е, кланиците да е, бъдат на, ако не на едно и също място, то на малки разстояния по-добре е наистина да превозваме месото след клането, е, е, защото иначе наистина стигаме до економически неблагоприятни последици. Благодаря. Госпожа Егле за начало. Благодаря. Не искам да изпреварвам казаното от нашия докладчик Сянка, но така или иначе. Благодаря на докладчика за това, че очерта няколко много добри идеи, насочени към бъдещето. Например, идеята да се транспонира месо, а не животни. Това е един от ключовите елементи, който трябва да се обсъди. Беше време, когато от гледна точка на хигиената се предпочитах големи кланици, а не малки. Може би европейското законодателство носи вината за това, че липсват малки кланици. Така че би трябвало да помислим тук малко повече. Мисля, че така ще откликнем и на всички искания, които се правят за хуманно отношение към животните, може би като изменение трябва да се предложи подобен текст. Търговията, естествено, има своята мощ тук, когато говорим за хуманно отношение към животните. Аз съм от провинция Баден-Вюртенберг. В Германия определихме такъв период от 8 часа, но да не забравяме, че е на лице и времето за натоварване и разтоварване на животните. Не знам дали е, не трябва да се определи е, конкретен лимит от време за конкретните видове, тъй като за пилетата, например, 8 часа е твърде много други пък видове могат да се справят добре и в рамките на по-дълги часове. Освен това, поенето на животните, отново казвам, разтоварването и натоварването. Освен това, дали трябва да има натоварване и разтоварване, за да си почиват животните? Не съм убедена, че тази идея е толкова добра, тъй като това също предизвиква стрес в животното. Вчера чух, че начина по който хората се отнасят към животните – се оценява вече и в обучението и образованието. Имаме доклад от 2005 година. Там все още има пропуски относно надзора и съобразяването с разпоредбите. Проблема е, че има различни тълкования – в различните държави членки. Нека да не го забравяме. От известно време насам, и не знам дали това е валидно за всички държави членки, но се говори за транспортиране на много нива. Например, при транспортирането на добитък имаме транспортиране на нещо като два етажа. Само, че има проблем с капацитета, тъй като има по-големи крави и по-малки крави и тези, които са отдолу или отгоре и се окажат твърде големи, ще бъдат е, притиснати по някакъв начин. Освен това, при разтоварването е, на тези два етажа, Понякога имаме 4 метра просто достъпни за една крава. Освен това имаме и законодателство в областта на пътищата. То не винаги отговаря на тези стремежи, които имаме сега с този проект на законодателство. Не искаме да налагаме допълнително финансово бреме върху фермерите. Така че би трябвало да получим одобрението на всички, на потребителите, на търговците. Всички искаме да има хуманно отношение към животните и трябва да поемем своята отговорност. Благодаря. Благодаря. Госпожа Полсен и след това Каденбах. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Войчеховски за този амбициозен и добър доклад. В началото искам да го подкрепя относно кланиците. Трябва в този контекст да изискаме надзор и промяна на регламента за хигиената. Аз участвах преди време в това начинание. Не бях докладчик, но бях докладчик в сянка и имам опит в тази област. В северна Швеция пространствата са огромни. И е много опасно, когато се рационализира бранш скланиците. В Северна Скандинавия имаме много рядко населени райони и не може едно животно да се транспортира даже до 14 часа. Така че ние трябва в максимална степен да се опитаме опитаме да включим този елемент в стълб 2 в а, програмата за земеделие, защото всъщност този елемент принадлежи точно толкова там, колкото и в регламента за транспорта. Какво ме шокира в предложението на комисията? Че се предлагат насоки, а едновременно с това изрично се подчертава, че според становището на ЕФСА, част от регламента не са съвсем съвместими с научната актуална информация. Това означава, че ние заобикаляме един основен принцип, а именно, че нашето законодателство трябва да се основава на валидирана научна информация на европейско ниво. Това е изключително сериозно. Вместо да променим регламента така, че той да функционира както трябва, ние казваме, че ще публикуваме насоки. По отношение на тези 8 часа, това е едно чудесно мото. Тогава, когато се опитвахме да събудим интереса на гражданите, то проработи. Тогава се опитвахме да събудим интерес за това какво означава транспорта на животни, но не съм съвсем сигурна дали в едно законодателство можем да кажем 8 часа. Защото това също не отговаря на окончателните научни доклади, според които 8 часа е твърде много при някои обстоятелства и за някои видове. При други обстоятелства и за други видове обаче може да е възможно да има по-дълги часове на транспорт. как да разрешим този проблем, тази бездна, в която попаднахме. От една страна имаме категорично мнение на гражданите, от друга страна имаме научната позиция. Точно това трябва да обмислим и то не по-малко от два пъти. Трябва да намерим изход, който да е полезен за животните и добър за економиката и обществото. Вероятно, най-добрата економия в случая ще бъде да се върнем към регионалните кладници, от които преди време се отървахме. А ако ще транспортираме, транспортираме месо, това трябва да стане в пакети, нарязано. Това е много по-ефективно от самата гледна точка на транспорта, вместо да се транспонират живи животни. Благодаря. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pani poseł Kadenbach, następnie pani poseł. Благодаря. Господин Картенберг, госпожа Картенберг. Да, благодаря много на докладчика. Мисля, че сме изправени пред а, доста щекотлива тема. Чрез регламента ние се опитваме да създадем, да, да компенсираме един структурен проблем. Ние създаваме регламент, който се насочва към хуманното отношение на животните и продължителността на времето за превоз. Но ние все пак трябва да се върнем към предишните ни съображения, за да вземем предвид костопанския подход. Трябва да мислим за стопанствата. Това ограничение от 8 часа е по-скоро символично. В Европа имаме система, И тъй като животните, които се използват за търговски цели, трябва да бъдат транспортирани до някъде, ще трябва да се примирим, че някои животни може би ще страдат. Има райони, в Европа, до които животните трябва да бъдат транспортирани, защото там се произвеждат определени продукти. Така че регламентът и съответните текстове трябва да вземат предвид тези неща. Що се отнася до ЕФСА, трябва да помислим за това, което през 2009 година обсъждахме. Можете ли да си представите говеда или овце, които се транспортират в камиони, които са на два етажа. Трябва да вземем предвид, разбира се, съображението за хуманно отношение към животните. Може би ще трябва да помислим за други структури, примерно развитието на селските райони. И така да съкратим периода на превоз, за превоз на животните. Така че като цяло трябва да се съобразяваме с последните научни изследвания, свързани с превоза на животните. Трябва да създадем необходимите условия, да създадем, примерно, местни кланици, но не зная дали не трябва да пипаме по-внимателно, за да не а, изгори и сухото покрай суровото все пак трябва да мислим и за економическата страна на нещата. В момент на криза не искаме а, да вземем погрешните решения, особено в един момент на криза. Това може да стане, но не бива да се подвеждаме а, под, от въпросите за а, хуманното отношение към животните. Благодаря. Магинес. Госпожа Магинес, имам ли думата? Благодаря, господин председател. Не ми се случва често да говоря на микрофон. съвсем накратко. Подкрепям казаното от госпожа Полсън по отношение на научния подход. Има опасност да направим някакви ограничения по отношение на времето и да не се съобразим с други, с други моменти. Примерно в половин час едно животно може да бъде поставено при ужасни условия и да страда, докато в друг случай животното може да пътува по-дълго време, но при добри условия. Това, което чухме от комисията, много ни помага, защото става ясно какво е постигнато чрез регламента. Става ясно, че има проблеми с изпълнението. Винаги се тревожа, когато а, чуя, че всъщност проблемът е а, в изпълнението, а ние реагираме чрез нови и нови регламенти, които искаме да бъдат изпълнени от държавите членки. А, много а, добре беше това, което чухме по отношение на а, кланиците и липсата на такива в някои райони в Европа. Но, например, нека да помислим как се търгува с животните. Примерно в Ирландия се превозват млади животни и комисията а, знае, че бяха похарчени много пари за специални превозни средства, така че да е сигурно, че животните са третирани добре. Също така трябва да се съобразим и с най-добрата практика в, сфера, в тази сфера и да подобрим стандартните. доколкото разбрах, има някакъв нов специализиран орган. Може би трябва да ни кажете нещо повече за него. Колегите споменаха и програмите за затягане на колоните в Европа, а ние като че ли искаме да се отделят още средства. Как искаме да се постигне най-добрата практика без допълнителни разходи? Разбира се, доброто отношение към животните е много важен компонент на добрата селскостопанска практика. Ние наистина вземаме предвид хуманното отношение към животните, но просто искаме да сме сигурни, че нашите регламенти се прилагат правилно, вместо да бързаме да налагаме нови ограничения по отношение на времето, в което се превозват животните. Благодаря. Благодаря, господин Ланге. Имате думата. Господин пред... Госпожа Ланге, искам да благодаря на докладчика. Това е един въпрос, който винаги буди емоции и дава възможност да се изказват много различни позиции. За моята група е важно тук да се възприеме един балансиран подход. Нека да, да, да споменат няколко въпроса, три въпроса. Госпожа Магина спомена единия. Ние, разбира се, трябва да насочим вниманието си към онези, които не спазват правилата. Има обаче много, които а, в тези тежки економически времена са направили инвестиции в транспортни средства, в по-добри условия. Именно това не беше споменато в доклада. Така че трябва да имаме и примери за добрите постижения. Второто нещо, съгласна съм с вас. Наистина, контролът в държавите членки все още не е достатъчен. Ние обаче в момента разглеждаме всички държави членки по един и същи начин. Казваме, че всички са лоши, когато става дума за контрол. Част от проблемите обаче, и това се вижда при транспорта на животни в Европа, ясно е, че в някои държави контролът е по-стриктен от друг. Разбира се, навсякъде има и по-добри и по-лоши примери за контрол. Но ние виждаме, че а, при превоза на животни се прави опит някои държави да бъдат заобиколени. Такава е практиката. И вероятно това се дължи на по-стриктния контрол там, отколкото в съседните държави. Така че въпросът е какво да се прави санкциите и глобите са толкова различни, че може да платите 50 евро в една държава членка и няколко хиляди в друга. Така че ние нямаме право, нямаме компетенции да определяме нивото на глобите, но трябва да отчетем какво е състоянието на нещата във всички държави членки, преди да искаме от тях нещо допълнително. Да, трябва да а, осигурим по-строг контрол навсякъде и не бива да си затваряме очите, че на някои места той е по-стриктен, отколкото на друг. А, следващия въпрос е продължителността. Ако не внимаваме, какво правим, ще се окажем а, в положение, че поставяме ограничение от 8 часа. И като че ли това ограничение от 8 часа не се подкрепя от бълшинството. Така че в момента много се говори по този въпрос. В идеалните обстоятелства няма да говорим за времето, а за условията на превоз. Единственият проблем е, че особено в когато става дума за кланниците. И като че ли именно при този вид превоз са най-големите нарушения. Така че, може би, трябва да се върнем към доклада, който вече приехме в парламента в 2004 година. Трябва да се направи разлика между животните, които ще бъдат колени, защото всички ние сме съгласни, че най-добре да има а, кланици в региона и тук да се постави ограничението от 8 часа, да внимаваме да няма нарушение. Тук съм съгласна, че можем да наложим 8-часово ограничение. За останалите животни, а, които трябва да бъдат превозени, замразени до някъде, за да бъдат допълнително огоявани или за размножаване, би било съвсем разумно да се облегнем на доклада от 2004 година. Той е много разумен. Както каза госпожа Еглер, това е важно не само за фермерите, но и за потребителите, за защитниците на правата на животните. И ние имаме едно много добро предложение от 2004. Така че аз бих се придържала към него. Госпожа Магинес, се страхува от ново законодателство, съгласна съм, но мисля, че Европейския парламент трябва да даде ясен сигнал на съвета и да каже, ние предложихме нещо подобно преди повече от 10 години. А, тогава нямахме правомощия за съвместно вземане на решение и вие решихте напълно да игнорирате нашето решение и да насочите цялото внимание към а, условията на превоза. С малкото правомощия, които имаме за да наложим контрол, ние не можем да постигнем много. Нека да бъдем честни, нека да си го кажем и да бъдем прагматици. Тези 8 часа биха могли да бъдат наложени като ограничение за животните, които се превозват, за да бъдат заклани. А за останалите категории не би трябвало да го налагаме. Така че основата вече е положена в доклада. Благодаря много на докладчика. НП ще положи усилия да постигне малко повече баланс, по-добро равновесие е, чрез нашите докладчици в сянка. Съжалявам, че го казвам като човек на моите години. Може би не трябва, но нека да бъдем водени от доклада, който именно тук предложихме преди 10 години. Благодаря. Благодаря на госпожа Ланге. Сега госпожа Гарсия Перес. Имате думата. Благодаря, господин председател, и благодаря на докладчика. Благодаря за представянето на доклада. Съгласна съм с предложенията, с изключение на принципите, свързани с транспорта на животните и хуманното отношение. Тук, разбира се, има различни нюанси, що се отнася до различните въпроси. Някои от тях бяха засегнати вече от колегите в хода на дебата. Съобщението на комисията е добре балансирано и мисля, че то е подходящо. Както каза госпожа Магенис, Важното е да се облегнем на вече съществуващите текстове. Комисията вече очерта проблемите, очерта и кои са нормите, които вече са, са приети. Съгласна съм, че трябва да се съобразяваме с економическия фактор. И трябва да внимаваме да не налагаме нови а, тежести. А, това е много важно по отношение на транспорта на животните. А, що се отнася до хуманното отношение към животните по време на превоз, това е свързано а, и с времето, през което те се транспортират. Не само животните, които а, се превозват към кланиците. Съгласна съм изказаното от госпожа Паусен и от други колеги, а именно, че всякакво решение, което взимаме, трябва да се обляга на научни а, резултати, на научни факти. А, за тази 8 часа има научни основания за прасетата. Се казва, че те не бива да бъдат превозвани в много продължително време. Това, което се казва пък за конете, е, че от време на време те трябва да правят почивки, но това не въжи за всички животни. Така че трябва да подхождаме избирателно при различните видове животни. По отношение на европейските стандарти има основни принципи, където, когато прилагаме конкретни и подходящи мерки. Трябва обаче в нашата комисия да сме наясно и мисля, че това е така, да сме наясно, че е важно да се приемат мерки. аз в момента говоря, като имам предвид моята родина Испания, но и други, където трябва да се вземат предвид географските дадености. Така че, може ли да подчертая, че в хода на нашите дебати и това, което те първа трябва да бъде направено съвместно с докладчетите в сянка, така че надявам се, че ще стигнем до едно балансирано предложение. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Агнио има думата. И след това господин Хойслер. Бих искал да изкажа подкрепата си за всичко казано госпожа Магенис. Освен това, има и един елемент на морално изнудване от страна на политиците тук. Ако се възпротивим на всичко свързано с а, хуманното отношение към животните, веднага се решава, че ние сме лоши и жестоки хора. Но нека да отстъпим крачка в страни и да гледаме безпристрастно разумно на нещата. Ние в Обединеното кралство може би сме единствените, при които много при които има търговия с овце, които в Шотландия, когато се родат агнетата през пролета, има достатъчно трева, те живеят щастливо, но когато дойде есента и вече няма трева, те трябва да бъдат превозени към южни, южните части на страната. Те пътуват по много а, тесни пътища, това са хълмисти местности и условията наистина са тежки. може би тук докладчик говореше за специални мерки, може би има предвид именно този вид транспорт. Вие споменахте, не споменахте транспорта на птици. Обикновено това се прави потъмно, защото тогава птиците спят и ако наистина се процедира по този начин, ще се спестят много трудности. Съгласен съм, че товаренето и разтоварването на животните ги турмози. И а, наистина за тях това е тежко. Но ако а, шофьорът е невнимателен и спира рязко, разбира се, това ще турмози животните допълнително. Но мисля, че ако те се товарят и разтоварват, това ще ги турмози много повече. Едно животно може да бъде. А, ако се каже, че едно животно може да бъде заклано само на едно определено място, в определено разстояние от мястото, където то се отглежда, това е а, начин да се създадат монополи. А, в Обединеното кралство през 80-те години бяха наложени правила за транспортирането на а, животни. Вие споменахте височината на а, мостовете в а, Обединеното кралство. Има а, камиони на два етажа за говеда, на четири етажа за овце и това а, отдавна съществува. Животните пътуват по-добре на гладен стомах. Зная, че хората считат, че е по-добре те да бъдат нахранени преди да тръгнат на път, но това води до някои естествени процеси, които замърсяват камиона и ако се разреши на едно животно да пътува гладно, когато слезе от камиона, то ще а, бъде, а, то ще започне да яде веднага, ще се храни а, съвсем нормално. А ако го нахраните преди пътуването, то ще има нужди от вода и въобще когато пристигне ще бъде в ужасно състояние. Не хранете, не хранете животните. Това е моето мнение, защото по този начин а, вие ги турмозите. Това е едно просто правило. Друго правило. А, камионите трябва да бъдат натоварени с еднородни животни, т.е. големите и малките не бива да бъдат на едно място. Това е нормално. И при конете е същото. не трябва, освен това, рогатите животни да бъдат натоварени заедно с останалите. Изобщо, според мен, рогата са нещо, от което трябва да се отървем. А, това трябва да се взема предвид при транспорта. Освен това, примерно, бременни животни, животни, които раждат по време на транспортирането, това не бива да се позволява. Но много от тези неща всъщност са въпрос на отношение. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan poseł Martin Благодаря. Давам думата на господин Хауслинг. и след това колегата Макинтая. Да, ясно е, че трябва да действаме спешно, защото не само милиони граждани искат това от нас, но както каза и докладчика, продължителността на превоза наистина се увеличава стремглаво. Освен това, трябва да се каже нещо съвсем ясно. През последните години много малки кланици затвориха. Наложи се затварянето заради хигиените норми в Европейския съюз, така че ние всъщност го предизвикахме сами. И вероятно трябва да теглим чертата, да направим равносметка на нашите действия. Дали не можем да поправим нещата и да се върнем към по-добро решение. Всъщност, е, понякога решения се взимат е, не е, като се отчита животинския превоз, а заради цените и понякога животни се провезват от северна до южна Германия заради цените. Заради цените, примерно, на свинското месо в определен регион. И понякога, действително, решението да се превозват животни няма нищо общо с кланиците. Така, сега не си говори за това ограничение до 8 часа. 8 часа е прекалено дълго за някои животни, но нека не забравяме, че условията на превоз са по-важни, колкото продължителността. Разбира се, изкушаващо е да си кажем, дайте да ограничим до 8 часа, но мисля, че преди всичко трябва да организираме добри условия на превоз. Неколкократно се каза, че в някои райони наистина условията за превоз е, са сложни. Например, в Северна Европа не съществуват достатъчно кланници. В някои райони е, инфраструктурата е по-рядка. И може би трябва да се прави някакво изключение за животните за размножаване или за животните за състезания трябва да се предвидят някакви изключения за такива видове. Но наистина, нека изключенията бъдат малко. Общо взето ми се струва, че е, трябва да се погрижим за организиране на добри условия за превоз. И със сигурност, сигурно ще говорим отново за това. Това е много важно, защото обществото е, иска, очаква това от нас и трябва да покажем, че сме загрижени за тези условия пред обществото. Сега, господин Макинтайр. Госпожа Макинтайр. Благодаря, господин председател. Като колега от групата на ЕКР, искам да благодаря на господин Войчеховски за положените усилия. Тук са вложени много емоции, всички сме получавали много имейли по темата и проявяваме загриженост. Той е прав, че трябва да има повече контрол и проверки относно превозните средства и начина по който се третират животните. Трябва да обърнем внимание на онези, които превозват животните и се грижат за тях по време на транспорта. Аз мисля, че тези кланици трябва да са близо до мястото, където са отгледани животните, но в моя район East Midlands в Англия малките кланици затварят най-вече поради законодателството на Европейския съюз, което ги засегна. Така че трябва да внимаваме с тези разпоредби и виждаме всъщност, че се стига до нежелано последствие. Животните трябва да пътуват много повече. В части на Великобритания, много на север, например Шетландските острови, ще е невъзможно да се отглеждат животни – ако те не пътуват повече от 8 часа. Всъщност от този остров животните няма как да стигнат до останалата част на Англия е, за по-малко от 8 часа или за 8 часа. Аз съм съгласна с изказалите се. Времето не е най-важното нещо. Условията са най-важни и факта, че различните животни имат различни нужди. В моята страна когато коне се изпращат за клане, това поражда много емоции и трябва много да внимаваме, когато създаваме нови норми тук, защото може да не постигнем желаното. Благодаря. Благодаря. Господин Яр, заповядайте. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме емоционално заредена тема. Всички описваме, рисуваме картини, когато се изказваме, тъй като обществеността реагира изключително остро на тези кадри, картини, които се появиха с а, живи животни, които се транспортират. Аз говорих с а, един а, от транспортиращите, като разговора не беше записан. А, Реалността е ужасяваща, особено когато се пресичат граници. Някои път условията са просто непоносими, така че трябва да сме изключително е, чувствителни тук, но и да проявим реализъм. Би трябвало да се върнем към доклада от преди 10 години. Аз тогава не бях в парламента, но мисля, че стана ясно, че доклада е добър. И има обаче известни недостатъци, така че трябва да има по-добър контрол. Разпоредбите не се прилагат на практика и ето защо хората виждат тези ужасяващи е, кадри Има едно просто решение, което се предлага 8 часа, само че никой не гледа дребния шрифт. Има тук връзка между дължината на транспорта, между биологичния вид, между условията, които се предлагат. Ако пътувам с автобус и ми е удобно в него, може да пътувам и 20 часа. Ако пътувам в кола и не ми е удобно, това няма да ми помогне много. А именно факта, че пътувам кратко. По отношение на малките кланици, много съжалявам за това, което се случи, защото Германия имаше добри примери в тази връзка. Ние все още имаме такива месари, които колят на място, дребно мащабни. Подкрепям колегите по въпроса за малките кланици. Би трябвало да създадем възможност за създаване на, на чисти е, кланици е, от хигиенична гледна точка, въобще да правим това, което е добро за е, биологичното добруване на животните. Благодаря така стигаме до края на списъка с ораторите. Сега ще чуем представителя на комисията. Euh, Благодаря, господин председател. Всъщност е, нямам кой знае какво да допълня, защото мисля, че дебата наистина беше много богат. Какво извличам аз от него? Всички аспекти, които са представени в доклада, са много добре разбрани от депутатите, а именно във връзка с сложността да се определи ограничено време, и е, сложността, свързана с е, социално-економически аспекти. Разбрали сте от е, доклада на комисията, че основната цел е наистина да се засили приложението и спазването на съществуващите правила. Искам само да допълня, въпреки че много подробно бяха изказани нещата и достатъчно документирано, че трябва да отчетем също факта, че превозвачите и изобщо целият социално-економически свят се променят. Има много частни инициативи, които са силно положителни в областта на добрите практики. Всичко това отнема известно време. Тук се спомена и обучението. Регламент бе прият през 2005, но влезе в сила 2007 година, така че сега имаме вече 5 годишен опит и наистина доста неща се промениха и си продължа да се променят дългосрочно и това трябва да се отчете по време на разискванията на този въпрос. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Сега давам думата за заключение на докладчик. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги, на всички изказали се, които наистина направиха много интересни бележки, които аз ще се опитам естествено да включа в доклада. Това е първа размяна на мнения. Разбира се, ще се опитам да отчета всички толкова интересни бележки, които чух. Отбелязах си казаното от госпожа Деланге, както и други, впрочем. В частност, по продължителността на превоза на животните, е, транспортирани до кланиците. Мисля, че може да се определи за този случай е, максимално ограничение до 8 часа, макар че явно това зависи е, от вида животни. Всъщност продължителността е нещо, което се помни от е, обществеността сега. Естествено, за състезателните животни, както някой друг спомена, може би е, наистина е важно. Но за животните, които отиват е, до кланицата, те се разглеждат по-скоро като продукт, а вече не като живо същество. И това също го споменавам в доклада си. В доклада си не говоря само за хуманното отношение на животните. Естествено, че това е приоритет и че е много важен аспект, но мисля, че на всички ни е ясно, че ако сме на един паркинг и е, сме свидетели на камион с е, животни, които крещят невероятно, всички се чувстваме е, зле и не искаме това положение да продължава. Това е въпрос на култура. И мисля, че като европейци през 21 век трябва все пак да го констатираме. И това съм го сложил в е, изложението на мотивите. Тук става въпрос за равновесие. Трябва да отчетем всички аспекти защото става въпрос и за пазарен проблем. Когато се превозват е, големи количества животни на хиляди километри от Польша в Италия, за да е, стигнат те до кланица, е ясно, че има проблем. Ние познаваме такива превозвачи всички. Но не трябва да разглеждаме това само от гледна точка на интереса на предприемача, но също така от гледна точка на интереса на обществото. Защото, естествено, италианският потребител съответно плаща разноските за транспорт, които се изчисляват в цената на месото. Така че би било по-добре, може би, да се, продават, да се продава месо от животни, отглеждани в Италия. А пък за Полша, мисля, че би било възможно, съответно, да се продават месото от животните, които се отглеждат на място, а да не се превозват полските животни на такива разстояния. Разбира се, трябва да се опрем на научните данни, това може би не е достатъчно застъпено в моя доклад. Сега във връзка с кланиците. Ако наистина успеем да съхраним по-малките кладници, наистина ще е, стигнем до добро решение на местно равнище. Трябва да обмислим някаква система. Ще направя предложения в тази посока. Говоря, например, за системи за финансиране на малки и средни предприятия, че малки кладници – и съответно да предвидим някакво финансиране за тях, което да им позволи да съществуват близо до местата, където се отглеждат животните, защото в момента мисля, че такава система няма. По този начин можем да избегнем продължителния превоз. Освен това, отчитам разликите в географските разстояния. Благодаря ви за бележките, които направихте по този въпрос. Ограничението до 8 часа всъщност не е проблем в Централна Европа, но както госпожа Полсън каза, това ще е много трудно в е, е, Северна Европа. Много трудно може да се спази. Качеството на пътната мрежа също може да се отрази на условията на превоз. 8 часа може би може да се вземе като отправна точка и може би трябва да се предвидят изключения от тези 8 часа, когато става въпрос за е, различни географски фактори, като гарантираме обаче същевременно достатъчно високи стандарти. Започнал съм да изучавам условията за превоз и установявам, че те наистина са силно подобрени в сравнение с миналото. Във всички случаи трябва да е позволена известна гъвкавост. Това е. Това са долу-горе най-важните въпроси. Е, които ми се искаше да разискваме. И мисля, че наистина дискусията беше много интересна. А въпросът за малките кланици е въпрос, който ми се иска да задълбоча. Надявам се, че ще се умеем заедно да съставим добър доклад. Относно контрола. Честно казано, като депутат бих казал, че ние отдавна сме загрижени е, по този въпрос, но нищо не се случва. Приемаме някакви правила и правилата си остават само едни е, прекрасни думи, спазваме защитата на данните в Европа. Има отговарящи органи за защитата на данните във всяка една държава и нещата работят на практика и имат смисъл. А когато става въпрос за контрол на хуманното отношение към животните, всички правила си остават на думи и спазването наистина е затруднено. Приложението е много бавно. В Польша сме възприели правила, и то европейските правила за хуманно отношение към животните. Но не съществуват разпоредби за контрола им. Разбира се, съществуват ветеринарните проверки, но контролът, който да позволи спазването на правилата за хуманното отношение към животните и правилата за превоза не са приоритет. Не е приоритет в списъка на а, правилата и то в такава голяма държава като Полша. Подобен контрол в такава голяма държава сигурно е, ще може да се извърши от 200 души. Това няма да струва кой знае колко. Това са си няколко цента годишно на е, глава от населението. Подобна инвестиция може да даде изключително добри резултати. Говорим редовно за защитата на животните, а в същото време не гарантираме достатъчен контрол. Разбира се, че системите са различни в различните държави членки. В някои държави наистина има по-добър контрол, в други много по-слаб. Не сме развили система, която наистина да провери спазването на правилата. И с това приключвам. Благодаря ви. Много благодаря за вашите заключения, казва председателя. Ще се върнем на този въпрос, защото той е много важен и изключително интересен. Но трябва да припомним, че нещата не са прости. Съществуват много критерии, които трябва да спазим, но с това приключваме двудневната ни работа. Благодаря на всички. От името на председателя Декастро припомням, че на 19 ще има заседание, посветено на ОСП. И по този повод ще проведем също толкова, разисквания, толкова интересни разискванията. Става въпрос за 50 годишната от ОСП така че ще говорим за бъдещето на ОСП и това ще бъде отличен повод да продължим е,